Колеги, darf... Уважаеми колеги, откривам днешното заседание. Няма да използвам времето за съобщение на председателя. Ще кажа само едно. Хубаво е, че има споразумение между Белград и Прищина и аз много се надявам, че двата парламента ще потвърдят е, постигнатото е, споразумение и ще започнат да го прилагат. Утре ще поговорим и по тази тема. Преминаваме направо към точка трета. Одобрение на протоколите от заседанията. Има ли възражения? ако по обичайната процедура не поступят възражения, ще смятаме протоколите за одобрени. Преминаваме към точка четвърта. Размяна на мнение с министъра на правосъдието на Кралство Саудитска Арабия, негово превъзходителство Мохамед Аиса, с него ще разговаряме за реформите на съдебната система в Саудитска Арабия. Предстои ни интересен разговор. Това е въпрос от е, съществено значение. Не само поради е, това, че самата съдебна е, система и реформите в нея са много важен въпрос, но и защото Саудитска Арабия е един много важен партньор много важна държава, която играе и важна роля в е, региона е, по отношение на Сирия, на Египет. Има опити за кодифициране на е, правото на шарията. И ще разговаряме за това какви са възможностите за е, е, обхващане на интересите на различните е, групи в обществото, доколко правото на шария може да се свържи с нашите представи за свобода на личността и правовата държава. Същевременно религиозното право до голяма степен в ислямските държави е и е част от държавното право. Е, доколко е възможно да се организира по този начин устройството на съдебната система и на държавата. Е, Ваше превъзходителство, имате думата. Uh, بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد في هذا اليوم В името на милостивият е, Господ, най-напред искам да споделя с вас колко, какво огромно удоволствие е да съм днес е, сред вас. Мисля, че заседанието, което ни е събрало днес тук, представлява важна стъпка напред в задълбочаването на сътрудничеството между Кралство Саудитска Арабия и Европейския съюз. Темата, която ще разгледаме заедно днес, а именно реформата на съдебната система в Саудитска Арабия, е от изключителна важност. Ето защо трябва най-напред да отбележим, че съдебната система в Саудитска Арабия взе решението, че трябва да се изготви нов закон, с който да се нов, даде нова законодателна рамка на функционират на съдебната система. Едновременно с това, с този закон беше засилена независимостта на съдебната система, като по този начин съдебната система разполага с всички средства, които гарантират нейната неутралност и независимост. Законът относно съдебните органи, който съвсем наскоро беше прият, определя функционирането на съдебната система и този закон беше реформиран кардинално в много от аспектите си. Новият реформиран закон се основава на най-модерните принципи в съдебната система, като по този начин засилва независимостта на съдебната система. Закона също така предвижда разпоредби, които гарантират публичният характер на съдебните заседания, като по този начин дават възможност на медиите, както националните медии на Съдска Арабия, така и на международните медии да присъстват на съдебните заседания и по този начин да наблюдават съдебният процес без изключения и без резерви. Според нас съдебната система трябва да бъде прозрачна и отворена за всички. Саудитските медии излъчват изслушвания и съдебни заседания по обективен и необременен начин. В Саудитска Арабия разполагаме с закон, който разпорежда гражданско-процесуалните процедури, както и друг закон, свързан с наказателно процесуалното производство. Тези два закона се основават на най-новите и модерни принципи, прилагани в най-напредените страни по света. По отношение на съдебните решения и присъдите, системата в Саудитска Арабия е напълно съвместима и сравнима с съдебната система, съдебните системи на всички държави по света. Или казано с други думи, нашата съдебна философия не противоречи на съдебната философия в останалите страни част от света, независимо дали става въпрос за гражданско наказателно или търговско производство. В Саудитска Арабия за нас най-важно е да няма противоречия с конституционният текст, който сам по себе си се основава на мисюманският канон или думи, думи шарията. Шарията определя основните съдебни разпоредби, но по доста разпокъсан начин. Като по този начин магистратите разполагат с много голямо право на осмотрение. Съдиите разполагат с много голяма свобода на тълкуване. Съдята може да основе своето решение както на съдебната практика, така и на своето собствено тълкуване в конкретното дело. Съществуват също така и закони, които се приемат от законодателя и които пряко влияят върху съдебната система. В Саудитска Арабия няма спешно съдебно производство, нито специални съдилища и трибунали, свързани с въпросите за сигурността на страната. Тоест няма някаква форма на изключително съдебно производство. Всяко лице, което иска да потърси правата си, обръщайки се към съдебната система, може да го направи, обръщайки се към обикновените съдилища. По този начин ние гарантираме достъп до правосъдие за всички. Освен това, разходите свързани с съдебните производства се поемат от държавата, с изключение на хонорарите за е, съвети и друг вид дейност, извършена от частни адвокати. Ние сме убедени, че правосъдието няма цена. Правосъдието е задължение на страната спрямо всички негови граждани. Ето защо държавата поема съдебните разходи за всички. В същия дух ме, сме разширили принципът за специализиране на съдилищата. Имаме търговски трибунали, наказателни съдилища, съдилища, разпореждащи се в областта на частното право, трибунали, специализирани в правото на труда като това не ни възпрепятства да създаваме адхок други специализирани съдилища, ако това се наложи. Разполагаме, разбира се, и с система за обжалване. А най-високо в системата се намира Върховният административен съд и Върховният апелативен съд за наказателно-правни производства. Нека сега видим какви са принципите, основните принципи за правораздаването в Саудитска Арабия. Съвсем естествено те спазват всички конвенции, договори, споразумения и инструменти, по които е страна Саудитска Арабия. Нашата съдебна система зачита също така и цялата чуждестранна съдебна практика – както и всички арбитражни решения. Те се прилагат в Кралство Саудитска Арабия съгласно международните конвенции, съгласно или съгласно двустранни или многостранни споразумения, които са в сила. съдебните органи на Кралството Саудитска Арабия са приели решения, чрез които се постановява изпълнението на редица е, съдебни решения, взети от чуждестранни съдилища. Но принцип, на който се основава нашата система на правораздаване е зачитането на правото на свободен изказ, както и зачитането на правата на човека. зачитането на правото на мнение е разграничаването между свобода и а, безредие. Или, с които ми казано, не оставяме пълна свобода на хората, които искат да нарушават общественият ред или които се опитват да заблудят общественото мнение. Даваме свобода на изказ на всеки в степента, в която тази свобода не вреди на останалите и не нарушава обществения ред. Редица становища и съдебни решения са взети в нашите съдилища, зачитайки този принцип. Както вече казах, също така ние спазваме всички решения взети от чуждестранни арбитражни съдилища. И нашите съдебни органи не се намесват по съществото на решението, ако това решение не противоречи на принципите на нашата правова държава. Единствените елементи, по които се произнасяме, са дали съответното решение отговаря на административните процесуални изисквания. в Саудитска Арабия бяха прияти редица доклади, изготвени от международни и национални неправителствени организации по въпросите на правата от човек, на човека. И за да гарантираме принципа на прозрачност, сме предвидели система за подпомагане на неправителствените организации чрез национален орган за насърчаване на прозрачността и честността. Тази, този национален орган подпомага всички национални, регионални и международни НПО, които действат на територията на нашата страна. Този орган също така е в, работи в сътрудничество с други национални и международни организации. Няма да се спирам в подробности на този въпрос, Струва ми се, че ви представих един добър обзор на ситуацията с съдебната система в Саудитска Арабия и с радост ще отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Председателят. Благодаря за уводните думи, господин министр. Приветствам с добре дошли и посетителите, които са тук по покана на господин Карл Хайнц Флоренц. Има ли желаящи да вземат отношение? Първо ще дам думата на госпожа Лох Билер, председателка на подкомисията по правата на човека. Госпожо Лох Билер, благодаря господин председател, благодаря господин министър Ал Иса, че приехте поканата ни. Утре ще имаме възможност да обсъдим проблемите с правата на човека в Саудитска Арабия. Затова днес ще се огранича само с две бележки. Първо, Саудитска Арабия през юли ще трябва да изготви още един доклад в рамките на всеобщия периодичен преглед на правата на човека, доклад за съвета по правата на човека на ООН. Саудитска Арабия до момента е единствената страна, която не е ратифицирала двете основополагащи конвенции за економическите и социалните права и за гражданските и политическите права. Като се има предвид това, разисква ли вашето правителство възможностите за изготвянето на пътна карта за ратифицирането на тези два документа? Вашето правителство е ратифицирало няколко конвенции на ОНЕ, като конвенцията срещу изтезанията и срещу дискриминацията спрямо жените но имате доста резерви спрямо тези актове. Въпросът ми е подобен. Възнамерявате ли да отеглите тези ваши резерви? Вторият ми въпрос се отнася до смъртното наказание. Както знаете, становището на Европейския съюз е ясно. Ние призоваваме за премахването на смъртното наказание в Саудитска Арабия към редица състави на престъпление, като например употреба на наркотици, магиосничество, вещерство, се прилага смъртното наказание. Наблюдава се също така и увеличаване на броя на изпълнените в страната екзекуции. Европейският съюз на първи етап призовава за мораториум върху смъртното наказание. В препоръките към в рамките, извинете, на периодичния всеобщ преглед на правата на човека на ООН, Саудитска Арабия е приела ангажимент да ограничи броя на смъртните наказания или по-точно, извинете, на съставите на престъпления, към които са приложими смъртни наказания. Докъде сте стигнали в тези ваши действия? Госпожа Гомеш, благодаря, господин министър за участието в днешните ни разисквания. Както каза колегата, ще оставя за утре въпросите си, отнасящи се до правата на човека, свободите и независимостта на съдебната власт в Саудитска Арабия. Десетки деца и жени наскоро протестираха израз на своето желание да им бъде дадена възможност за контакт с мъжете и бащите им, които вече от години са задържани по обвинения в тероризъм. Твитър много широко се използва от гражданите на Саудитска Арабия за изразяване на мнението им. Но ще оставя тези свои въпроси за утре. Знам, че сте поели твърд ангажимент за реформирането на съдебната власт, за достъп до работа в системата на съдебната власт, за квалифицирани жени адвокати. Какъв напредък сте постигнали в това отношение? Днес се завърнах от Либия. Знаем, че Саудитска Арабия играе роля по отношение на страните от арабската пролет. Знаем, че групи, подпомагани от Саудитска Арабия, оказват натиск върху жените, които изиграха ключова роля по време на революциите от арабската пролет. Каква роля играе вашата страна това отношение. Знам, че в Сирия вашата страна може би косвено предоставя оръжие, предоставя финансиране на групи, свързани с Алкайда. Може това да не става пряко по волята на Саудитска Арабия, но е факт. Как ще оцените и положението в Бахрейн? 70% от населението е с впечатлението, че няма право да упражнява политическите си права. През изминалите дни бяхме свидетели на размирици. Журналисти бяха прогонени от територията на страната. Какво е вашето отношение, тъй като има връзка между Бахрейн и Саудитска Арабия? Госпожа Омен Ройтен. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към казаното от госпожа Лохбилер и госпожа Гомеш. Оценявам коража, проявен от господин министъра който прие поканата ни да ни представи реформите на съдебната система в неговата страна. Но мисля, че един въпрос трябва да се ползва с приоритет. Вашата правна система се основава на шарията. Знаем, че шарията не предвижда равни права за всички граждани. Слушайки казаното от госпожа Лохпилер, а именно, че страната ви не се е присъединила към някои споразумения, от което проистичат проблеми, както и че у вас все още се прилага смъртното наказание, имам към вас следния въпрос. Защо във вашето законодателство не е предвидено върховенство на органите на съдебната власт? определени субекти във вашата страна, определени хора са попадат в обхвата на законодателството, основаващо се на шарията, но тези хора могат да имат други вярвания, други убеждения, т.е. срещу тях се прилага дискриминиращ подход. Защо не приложите правна система, която да осигури безпристрастност на правораздаването за всеки гражданин на страната ви. All, господин председател, господин министр, благодаря ви за това, че сте тук в нашата комисия, за да проведем тази дискусия по тема, която е от е, огромно значение за всички нас. Предишните е, оратори вече засегнаха част от въпросите. Аз е, ще насоча е, вниманието ви към мя... мястото на жените в е, обществото в Саудитска Арабия е, е, и начина по който те са третирани от традиционната система – има ли е, известен напредък? Ние знаем, че вече са направени някои е, стъпки, но е, от наша гледна точка напредък е бавен. Така че е, има ли конкретни планове за бъдещето? Е, във връзка с е, развитието в арабския свят имаше един доклад е, на ОНЕ, в което се говори във връзка с положението на интелектуалците и начина по който те могат да въздействат на обществото, за необходимостта от намиране на решения в страните от арабския свят. В доклада на ООН се споменава изолацията на жените, начина, че те са, факта, че те са изключени от обществения живот. Става дума за доклад, който бе публикуван много преди арабската пролет. И Клод Леви Страун посочва причините за този твърде бавен напредък при преодоляването на, на това изолирано място и положение, което взема жените в обществото в арабските страни. Благодаря ви, дами и господа, за въпросите. С удоволствие ще се опитам да им отговоря, възможно най-изчерпателно. Относно двете споменати конвенции, Кралство Саудитска Арабия възоснова на своето национално законодателство и възоснова на конвенциите, по които е страна. си е поставила за задача да транспонира своето законодателство по-голямата част от съдържанието на тези две конвенции. Наясно съм с различните конвенции, международни договори, по които е страна Саудитска Арабия, и стигна до извода, че ние на практика прилагаме по-голямата част от разпоредбите на тези два международни договора. Да, има и, и а, някои разпоредби, по които имаме резерви, които не прилагаме, но това е напълно съвместимо с а, разпоредбите на международното право. Трябва да отбележим, че и някои европейски държави са изказали своите резерви относно някои разпоредби на тези два цитирани международни договора. Ние Судийска Арабия също взехме това решение, но мога да потвърдя, че по-голямата част от разпоредбите на тези два договора на практика се прилагат в Саудитска Арабия. Ако в ако по отношение на тези два международни договора има конкретни разпоредби, по които ние имаме резерви, които представляват проблем за вас, моля ви да ни уточните кои са те, за да мога да ви обясня какви точно са нашите мотиви. Но ви уверявам, че основанията за резервите ни винаги се, се основават на конкретни и обективни доводи. По отношение на конвенцията, забраняваща изтезанията, както и на конвенцията относно всички форми на насилие срещу жените. Ратифицирали сме и двете конвенции, но имаме резерви относно всички разпоредби, които противоречат на конституционните разпоредби на Саудитска Арабия. Това е наше право, както е право и на всички останали страни по конвенцията. Но ви уверявам, че става въпрос за принципи, които са а, част от Конституцията на Саудитска Арабия и не смятам, че тези наши резерви по някакъв начин са навредили на жените в Саудитска Арабия. След малко ще обясня какво точно имам предвид. По въпроса за смъртното наказание, преди малко председателят с право отбеляза, че Саудитска Арабия не е единствената държава, която прилага смъртно наказание. Има 100 държави по света, които прилагат това наказание. Знаете, че има цели философски течения, свързани с смъртно наказание и много различни теории и становища по този въпрос. Но когато говорим смъртно наказание, трябва да се основаваме на здравия разум и на логиката – не бива да проявяваме към престъпникът повече милосърдие, отколкото е било проявено към жертвата. При нас смъртно наказание се прилага само в много изваредни случаи и много, много рядко. Смъртно наказание се прилага, когато обстоятелствата, свързани с престъплението, са много отежняващи, когато е имало предумишленост, в случаите на убийство. В такива случаи се в такива случаи може да се вземе решение за присъда смъртно наказание. Това се случва много рядко. А знам, че и тук в Европейския съюз е- до преди 10 години имаше хора, които смятаха, че смъртно наказание може да бъде полезно за обществото. Ето защо до момента, в който няма международно единодушие относно смъртното наказание, въпросът дали то е полезно за обществото или не продължава да бъде легитимен въпрос. И аз на своя ред ще ви запитам нещо. Всички хора, които са били осъдени на смърт в Европа през вековете, кой според вас носи, носи отговорност за това наказание? Дали философите, дали тези, които са теоретизирали смъртното наказание или палачите, които са го извършили? Този, който убива в мирно време, ако този човек не бъде убит на свой ред, как изобщо можем да говорим за правосъдие? Трябва също така да правим разлика между хладнокръвно, предумишлено убийство в мирно време и случая на отнемане на живот в рамките на военен конфликт. последващият следващият въпрос. Споменахте правата на жените и децата, както и правото на свободно събиране на жени и деца. От опита си като министър на правосъдието, мога да ви кажа, че по-голямата част от жените взели участие в тези събирания са жени, чието съпрузи са били обвинени в терористична дейност. И изгодо ми казано, хора, които са участвали в терористични актове срещу саудитски граждани или чужденци. Така че не бива да гледаме само емоционално на нещата, трябва да поемаме и своята отговорност. Аз нося отговорност за безопасността на всички граждани и пребиваващи на, територи... на територията на Саудитска Арабия. Взелите участие в тези протести, които споменахте, настояваха за освобождаването на терористи, които са били осъдени, а това, както сами разбирате, е напълно недопустимо. Или казано с други думи, ние зачитаме правото да се отстоява своето мнение. Всеки има право да изказва своето мнение. Няма да се правят никакви изключения в това отношение. А сега по въпроса каква, какво е мястото на жената в саудитската съдебна система? Държа да отбележа, че жената играе активна роля в съдебната система в Саудитска Арабия. Призовавам ви да се запознаете с действителността на място в Саудитска Арабия преди да изказвате свободно своите предразсъдъци. Жените в Саудитска Арабия имат право да работят като адвокати вече от 40 години. Аз лично съм подписвал разрешителни за работа на жени адвокати. И съм го правил още по времето, когато съдилищата не можеха да издават разрешителните. А днес разрешителните се издават от съответните съдилища и жените са част от съдебната система и работещите в нея в Саудитска Арабия. Както отбелязахте, основата на системата на правораздаване в Саудитска Арабия е шарията. Останах с впечатлението, че според вас мисюманският канон не гарантира пълно равенство между всички граждани и представителите на различните вероисповедания. Аз обаче мога да ви уверя, че част от мисиоманският камнон е е забраната на всякакъв вид дискриминация, основаваща се на рас, вероисповедание или други подобни критерии. И нито едно съдебно решение на съдебен орган в Саудитска Арабия не е взето възоснова на расова или дискриминация по отношение на вероисповеданието. Водещият принцип на нашата система на повръздаване е пълното равноправие между всички граждани и пребиваващи на територията на страната. Съществуват съдебни разпоредби, които са вдъхновени от шарията, но те всъщност са много малко на брой. Запазена е, запазено е правото на осмотрение и правото на тълкуване на законодателя и на съдята. И законодателите, законодателите имат право да изготвят закони адхок, които да отговарят на конкретни проблеми в даден момент. Отново ще се върна на въпроса за жените. Жената в Саудитска Арабия понякога може да заема ръководни постове в държавната иерархия. Днес в парламента на Саудитска Арабия 20% от членовете са жени. Ако сравним положението в националните парламенти в Европа, рядко се постигат такива равнища. В Саудитска Арабия 20% от членовете на парламента са жени. Жените могат да участват и в местните власти, жената има право да бъде, представ... да бъде представлявана и защитавана в рамките на съдебен процес. Ние сме твърдо убедени колко важна роля играе жената в саудитското общество. Ето защо и обръщаме толкова голямо внимание на състоянието на жената в страната. Не винаги е било така в миналото, признавам го, но сега сме убедени, че жените могат да допринесат за економически растеж и развитието на страната. Въпросите за Twitter и Facebook според статистическите данни, с които разполагам, се оказва, че Саудитска Арабия е номер едно по отношение на използването на Twitter на световно равнище. Може да попитате и Twitter и те ще потвърдят тези данни и ние много държим на това наше постижение. Мисля, че отговорих на всичките ви въпроси. Ако имате други въпроси, ще отговоря с радост. Your Excellency, we still have um, three of our colleagues who have asked questions. Have... Три от нашите колеги е, биха желали да ви зададат въпроси. Господин Аткинс е, от групата на консерваторите и реформаторите в Европейския парламент е първият. Добре дошъл, е, господин министр. Аз съм британски консерватор, член на Европейския парламент. Вашата е, държава и моята е, държава са традиционни съюзници и партни, добри партньори. И много често сме били на една позиция на една страна и нередко сме губили заедно. Е, въпросът, свързан с е, положението на жените в обществото, е, е много важен е свързан и с ограничаването на много от правата. Защо жените нямат право да карат кола, например? Ако кажа това на жена ми, тя няма да ми повярва, тя ще бъде ужасена религиозните е, съображения във връзка с е, е, правото на шарията очевидно е, създават пречки и проблеми. И освен това, ще се прилага ли е, същото право и по отношение на вашите е, граждани или гостите на страната, които не са е, мюсюлмани. И освен това, каква е ролята на така наречената религиозна полиция в днешно време? Освен това, аз също съм разтревожен от ситуацията в Бахрейн. Саудитска Арабия е наш съществен партньор и приятел, но очевидно е, тревожен е факта, че Саудитска Арабия именно е, подкрепя е, радикални религиозни сили в Бахрейн. Какво ще кажете по този въпрос? Господин Свенсън от НП. Ние получихме много е информация от вас. Благодаря ви. Особено ни интересува въпроса, свързан с дискриминацията и е, с е, религията. В моята страна е, има е, много е, джами, които вече са изградени, други, които те първа ще се изграждат. Е, какво е положението в Саудитска Арабия. Смятате ли, че действително има религиозна свобода в Саудитска Аравия, след като ние знаем, че не всеки е в състояние да упражнява своята религия свободно. Има конвенции на ООН, които повеляват е, религиозни свободи за населението. Е, Също времено и във вашата конституция е записано, че гражданите имат е, право да упражняват свободно своята религия. Господин Вайгел има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз бих желал да благодаря много сърдечно на господин министъра за участието му в това заседание и да поговорим с него по някои от много важните въпроси, свързани с съдебната реформа в Саудитска Арабия. Още повече, че не е, често имаме възможността да говорим с високопоставен политик от Саудитска Арабия, която е много съществена страна в е, е, своя регион. Има въпроси, които ни тревожат вие е, отговорихте е, отчасти на един от тези въпроси, но аз е, ще повторя въпроса. Има слухове, но и не само слухове, че не е малко екстремистски организации, включително и Алкаида, се получават помощ от Саудитска Арабия. Е, бих желал да получа отговор е, от господин министра дали е, има основание за такива обвинения и е, ако това е така, е, е, правителството не смята ли да преустанови тази помощ? Нищо не можем да кажем за е, Twitter и другите е, модерни е, информационни технологии и комуникационни е, технологии. Е, напротив, те са от голяма полза и са много разпространени, но се използват също и от е, радикализирани групи, както и от криминални престъпни групировки. Не смятате ли, че вашето законодателство създава доста пречки по отношение на религиозните свободи, на гражданските свободи, на развитието на неправителствените организации, включително и на блогарите, Не ограничавате ли твърде много чрез законодателството правата на гражданите и достъпа им до интернет? Благодаря ви. آتي في البداية إلى موضوع السؤال الأول Първо, основпървият зададен въпрос за правата на жените. Казвате, че сте очудени, че че жените не шофират в Саудитска Арабия. Няма никакъв а, текст в Конституцията, нито закон, нито указ, който да забранява на жените да шофират. Мисля, че жените предпочитат да не шофират и това е техен избор. Това е един социален модел, който е свързан с нашите традиции. Жените сами се отказват от възможността да шофират. Така се изградило нашето общество и така се развива. То просто приема дадени модели на поведение. Няма никакъв закон, който да забранява на жената да шофира, както и няма закон, който да задължава жената да шофира. Така че, ако жените днес или утре, ако мнозинството от жените в Саудитска Арабия решат, че от утре искат да започнат да шофират, никой няма да им го забрани. Пак повтарям, няма текст нито в Конституцията, нито в общо законодателство, което да забранява на жените да шофират. Това е просто една традиция, културен въпрос. И уверявам, че това е решение взето от самите жени. Казахте също така, че има Пак повтарям, че съдебната ни система е прозрачна и напълно независима. Никой няма право да се намесва в съдебната система. Има закон, който определя в функционалната съдебната система, съществува също така наказателно-процесуален кодекс и гражданско-процесуален кодекс. И е съвсем ясно, всеки, както гражданите в Саудитска Арабия, така и чужденци, представители на медиите, всеки има право да право на достъп до тези кодекси, както и право на достъп до съдебните заседания. Вече споменах, че и съдебните заседания и изслушванията при нас са, са обществено достъпни. Има пълна прозрачност при всички съдебни производства. пак повтарям, няма никаква дискриминация в саудитските съдебни органи между граждани Саудитска Арабия и неграждани. Едно от основните права е недискриминацията. Ако имате конкретни примери за дискриминация, ще ги разгледам ми се струва, че в изказванията си се основавате на вашите собствени предразсъдъци тъй като ме поканихте днес тук и тъй като участвате в днешното заседание, съм убеден, че вие се интересувате от действителността в Саудитска Арабия. И мога да ви уверя, че няма нито един пример за дискриминация. Инструментариума, законодателният инструментариум, с който разполагаме, потвърждава казаното от мен. Ако разполагате с конкретни примери, тогава разбира се ще го признае, ще каже, че става въпрос за грешка и че тя не бива да бъде повтаряна. Но докато вие не можете да докажете обратното, аз твърдя, че дискриминация няма. А сега относно подкрепата, която оказваме на Бахрайн, ще ви помоля да се обърнете с този въпрос към министра на външните работи на Саудитска Арабия, когато той ви посети. Аз се интересувам, съгласно моите правомощи, от правата на човека и от въпросите свързани с съдебната система. Но, както знаете, има споразумение за а, взаимна отбрана в а, рамките на Организацията на страните от Арабския полуостров и в някои случаи може да се прилагат да, да разпоредбите на това споразумение, си, разбира се, те да не противоречат на конституционните разпоредби в съответните страни. И стига те не са противоречие с международното право. А сега относно религиозната практика в Саудитска Арабия. В света днес живеят близо 1 милиард и 550 милиона мисилмани. Според статистическите данни и различните доклади, с които разполагаме, както и съгласно общо разпространените предразсъдъци, се смята, че Саудитска Арабия е запасна територия за упражняването на религията Ислам. Пак повтарям, според по-голямата част от мисиманите по света в Саудитска Арабия се практикува почти единствено и само ислама. Но се питам всъщност, Дали Ватикана би позволил да се построи джамия на негова територия? Трябва да си дадете сметка, че даден, даден зона, даден регион може да се ползва с специфични религиозни изисквания, както Ватикана за християните, така и Саудитска Арабия за мисиоманите. Разбира се, ние не забраняваме свободната религиозна практика на остана, представите останалите вероисповедания, но ние не искаме да се е, строят е, храмове на други религии на територията на Саудитска Арабия. В е, други исламски държави присъствието на подобни храмове е позволено. Ние обаче смятаме, че Саудитска Арабия е територия запазена изключително за мисюлманската религиозна практика. Така че ви моля най-любезно да приемете тази наша позиция. Ние искаме да запазим Саудитска Арабия като територия, запазена изключително за исламската религия. Това е Саудитска Арабия всъщност е свещено място за милиарда и половина мисюлмани, които живеят по света. В останалите исламски страни нищо не възпрепятства строежа на храмове на другите религии, но положението в Тиска Арабия, както вече казах, е по-различно. Мисля, че е пропуснат отговоря на един въпрос, зададен преди малко. Относно слуховете за финансирането на терористични екстремистски организации, къде ли не по света. Вече повече от 10 години участваме в борбата срещу тероризма. Мисля, че няма друга държава по света, която толкова да е страдала от терористич... терористичните актове, колкото Саудитска Арабия. Тогава защо ние да финансираме терористични организации? Няма някаква логика в това. Така че, казвам с две думи, в Саудитска Арабия съществуват закони, които разпореждат финансирането на международни организации. Законът забранява финансирането на международни организации без предварително разрешение. Аз лично съм разглеждал съдебни решения срещу лица, които са заобиколили законодателните разпоредби и са се занимавали с финансиране на различни международни организации. Но Саудитска Арабия като държава не носи никаква отговорност за това финансиране. И всяко лице, независимо дали е саудитски гражданин или не, който се е занимава с финансиране на международни туристически организации, ще бъде преследван по, съдебните, по съответните съдебни пътища. Струва ми се също така, че щом по света има държави, които приемат закони за борба с тероризма, тези страни все пак са направили по-малко за борбата срещу тероризма от Саудитска Арабия. Нашата позиция по отношение на тероризма е много ясна. Ние никога няма да отстъпим пред нито една организация и нито едно лице, което подкрепя тероризма в или извън Саудитска Арабия. Мога също така да ви уверям, че Саудитска Арабия положи много усилия за, в подкрепа на организациите на гражданското общество. През последните години в страната бяха създадени много различни организации на гражданското общество, като например професионални организации и други подобни в Саудитска Арабия няма ограничения относно създаването на организации с благотворителна цел и организации с идеална цел. Създаването на профсъюзи. Съществуват също така и организации, борещи за правата на човека, както и организации, които работят в тясно сътрудничество с дъщерни естественски организации на всякъде по света. Благодаря ви, Ваше превъзходителство. Кратък допълнителен въпрос, господин Пьотеринг. Господин председател, господин министр, извинете ме, че едва сега се присъединих към вас. Но имам, искам да взема отношение показаното от вас за свободата на религията. Заявихте, че и във Ватикан не се строят джамии. Какво означава това? Означава, че обявявате цяла Саудитска Арабия за мюсюлмански Ватикан. Ако разбирам, че няма християнски храмове в Мека и Медина, но вие заявихте че на цялата територия на Саудитска Арабия не може да бъде изграден християнски храм. Аз не приемам това ваше изявление. Към момента, според действащото саудитско законодателство, ако мюсюлман или мюсюлманка реши да смени вярата си с християнската, това се наказва със смъртното наказание, доколкото знам. Така ли е? هل الفلسفة في المنع هي فلسفة مساحة أو فلسفة مبدأ هل منع إقامة مساجد أو جوامع في الفاتيكان هي فلسفة مب مساحة أو فلسفة مبدأ дали философията, свързана с забраната за изграждане на височни храмове, е свързана с територията или е свързана с друг по-общ принцип? Нека да се обърнем към Ватикана и да зададем въпроса дали това е философия, която се основава на конкретната територия на Ватикана или е принцип, който се основава на факта, че Ватикана е запазен за изповядването само на една религия. Тоест, това е място, територия, което е предназначено за дадена религия и не може да се използва за религиозната практика на други вероисповедания. Такава е нашата логика и не мога да вляза в главата на всички вярващи мусулмани по света и да променя тяхното отношение. Такава е нашата философия. Става въпрос за земя, избрана за да приоти свещените за мисиоманите места за поклонение. И ми се струва, че тук не говорим за територия, а говорим за един по-общ принцип. А по въпроса за смъртното наказание за отказалите се от а, исляма, съгласно канона на исляма, отказалите се от религията не могат да бъдат осъдени на смърт, освен ако не става въпрос за предателство. Ако обаче в случай се говори за предателство, независимо дали става дума за Саудитска Арабия или за други страни по света, присъдата е смъртно наказание. Но в Саудитска Арабия може да се вземе е, решение за смъртно наказание срещу отказал се от, от а, исляма човек само ако обвинението а, е съпътствано с обвинение за Съдничеството е съпътствано с обвинение за държавна измяна. Така че ще ви помоля да ми представите конкретни примери а не да се основавате на предразсъдъци, мълви и слухове. Аз ви говоря за принципите на правораздаване в Саудитска Арабия. Трябва действително да а, проведете поручвателна дейност и да намерите конкретни преговори, пре, примери, извинете, а не да се основавате на слухове съда, на съдебната скамейка, всеки е, е, обвинените са разпитвани. Същото трябва да бъде отношението към държавите. Обвинението към Саудитска Аравия трябва да бъде подкрепено с конкретни примери и факти. В противен случай аз отхвърлям тези обвинения. Нито една държава по света не може да претендира, че разполага с абсолютната истина. Затова и правото се развива, законите се променят и никой не може да твърди, че знае абсолютната истина. Председателят, благодаря ваше превъзходителство. Мисля, че разискванията бяха полезни и за двете страни, тъй като им дадоха възможност да се запознаят съответно с гледната точка на отсрещната страна. Да се надяваме, че ще провеждаме такива дискусии и в бъдеще. Пожелавам ви всичко най-добро. Много благодаря. Oh. thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen. Председателят, госпожи и господа, моля заемете местата си. Ще ви докладваме накратко за междупарламентарната конференция по въпросите на общата външна политика и политика за сигурност и общата политика за сигурност и отбрана, състояла се през тази година в Дъблин. Сред нас е председателят на комисията по външни работи на Ирландския парламент, господин Пет Брин. Добре дошъл. Благодаря за доброто сътрудничество, което установихме в рамките на тази конференция и в навечерието й. Благодаря също така и за гостоприемството, което ни засвидетелствахте по време на конференцията. Конференцията бе полезна както по същество, така и от гледна точка на личните контакти. Знам колко са важни личните контакти. Трябва да отбележим, че конференцията се проведе за втори път на 24 и 25 март в Дъблин, непосредствено след срещата в Гюмних. Върховният представител госпожа Аштън, министърът на външните работи на Ирландия, министърът на отбраната на Ирландия, представители на научните среди и представители на Европейската служба за външни действия участваха в тази проява. Работата се провеждаше в две работни групи и това бе една добра възможност за колегите от националните парламенти и от Европейския парламент да проведат по-интензивен обмен помежду си по определени въпроси. Това бе по-добрият формат в сравнение с формата на общите разисквания. Говорихме по две различни теми в двете работни групи. Колегата Данжан участва в разискванията Доколкото знам, литовското председателство възнамерява да приложи модела наложил се в Дъблин и на следващото подобно събитие, предстоящо през септември. Трябва да разгледаме възможностите за усъвършенстването на процеса на работа в рамките на тази конференция. Бе създадена работна група под ръководството на Ирландското председателство. В нея участват Ирландия, Италия, Гърция, Кипър и Европейският парламент. Това е нещо като формата Тройка Плюс. Кипър участва в групата, тъй като тя започна работа по време на кипърското председателство. Тази работна група ще излезе с предложения за доразвиването на процеса на работа в рамките на конференцията. Според нас конференцията трябва да се състои по силата на споразумението на председателите, постигнато в Варшава, не бива да се променя този основополагащ принцип. Приятелите ни от Кипър дадоха пример за това. Кипърците предложиха да се предвиди проучвателна мисия, която да посети непосредствените ни съседи. Но ако започнем да вземаме решения за такива проучвателни мисии в отделни страни, то конференцията ще се превърне в едно безкрайно пътуване – работата се организира от съответното председателство. Тя се основава и на решенията на председателския съвет на Европейския парламент. И двете структури, председателството и председателският съвет, решиха, че не би следвало да се организират подобни пътувания. Не би следвало да се организират редовно. Всяка една държава, разбира се, може да излезе спонтанно с инициатива, но не бива това да се превръща в практика. Ще изпратим доклад и на господин Шулц. Предвиждаме в бъдеще докладът да се представя и на председателя на Комисията по външни работи. Имаше някои недоразумения в държавите членки. Тази проява е възможност за Европейския парламент да разговаря с комисиите по външни работи и комисиите по отбрана на националните парламенти. Следващата проява ще се състои между 4 и 6 септември в Вилнюс. Моля политическите групи да се подготвят. В Дъблин присъстваха 15 души, за проявата в Вилнюс е предвидена делегация от 10 души. Нека политическите групи още от сега да започнат да определят участници от своя страна в зависимост от схемата за разпределяне на участниците между политическите групи. Това решение трябва да бъде взето още преди лятната вакансия, за да можем и да се подготвим надлежно. Сега с удоволствие ще дам думата на Пет Брин за да каже няколко думи за конференцията. Още веднъж благодаря за доброто сътрудничество, което установихме. Благодаря ви, господин председател. С радост очаквам конференцията във Вилнюс. Вие с право казахте, че тя ще се състои непосредствено след лятната вакансия. Благодаря ви за любезните думи, които казахте за състоялата се наскоро конференция в Дъблин. След конференцията получих много имейли, по които личеше, че проявата наистина е протекла добре. Както знаете, първата по рода си конференция се състоя миналия септември в Кипър. Това бе първата по рода си проява, в която участваха 230 делегати. За нас в Дъблин бе важно да поставим в основата на работата си резултатите, постигнати вече в Кипър. Стремихме се да гарантираме участието на националните и европейските парламентаристи. И във връзка с това за нас бе важно да им дадем възможност да изложат своите становища по време на конференцията. В крайна сметка това е и целта на тази проява. Много важно бе организирането на семинари. Мисля, че, както казахте и вие, те бяха особено ползотворни. Подбрахме теми, които са интересни за парламентаристите и много актуални. Говорихме за процеса в Близкия изток, като поставихме по-специално ударението върху Сирия Разговаряхме също така и за помощта за развитие. Също важна според мен тема. Приложихме цялостен подход, например към процеса в Близкия изток. Господин Райнике направи много важно изявление по време на семинара. Мисля, че що се отнася до семинарите в бъдеще, Литовското председателство ще приложи същия модел. Много е важно, когато участниците са толкова много, да се провеждат и събития в по-малък формат, под формата на семинари, за да се обсъдят специфичните потребности. Създадохме също така и специален комитет, който да направи преглед на работата на конференцията. Този преглед ще бъде представен след две години в Рим. Специалният комитет ще разгледа постигнатото на конференциите през изминалите две години и половина. Ще видим как можем да надградим над постигнатите вече резултати, за да могат парламентаристите и в бъдеще активно да участват. Благодаря ви за любезните думи, господин председател. С мен е и друг колега, член на Комисията по външни работи на Ирландския парламент. За нас е много интересно да се запознаем с работата на вашата комисия по външни работи. Ще следим с интерес днешното ви заседание. С радост ще си сътрудничим в бъдеще с Европейския парламент. С радост ще помагаме както на литовското председателство, така и на Европейския парламент при организирането на конференцията в Литва. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението и за сътрудничеството. Забравих да упомена основната тема на конференцията през септември. Ще говорим за общата политика за сигурност и отбрана в навечерието на срещата на върха през декември. Тази тема ще е приоритетна на срещата на върха. Затова е много важно да си сътрудничим и с господин Данжан по време на подготовката за да излезем и със съгласувано становище. Имате думата, колега. Um, sorry, I, I didn't expect to be the only person to have a comment about this, but... Uh... Всъщност, е, не очаквах да ни дадете възможността да коментираме е, информацията, която получихме. Е, намирам Ироничен и смехотворен факт е, че първата конференция се е състояла в Кипър. А следващата а, среща ще бъде в Рим. Не, не, в Вилниус. След две години ще бъде в Рим. След изборите, така че а, може би няма да трябва да ходите до Рим. Но това, което бе казано, е че е, всъщност е, срещите се състоят в е, Кипър, в Вилнюс, в Рим. Три страни, които състават проблеми. И струва ми се, че организаторите не са премислили добре подбора на мястото за срещите или са имали нещо предвид, което е трудно да се разбере. Но във всеки случай, проекто докладът включва следното изречение. Общата политика на сигурност и отбрана е основният е, момент. И тук в е, осма точка аз виждам, че това е подчертано. А, освен това, вие говорите за бойните групи на Европейския съюз, както и за е, едно общо координиране и звено за обща координация в Брюксел. За военни средства се говори също във връзка с изпълнението на Европейската стратегия в точка 17 както и за ключови теми и предизвикателства, свързани с напрежение на границите и така нататък. Всичко това естествено е, е свързано и с факта, че военният шета ще отговарят за е, провеждане на политиката за сигурност и отбрана. Но всъщност няма мандат за провеждане на подобни е, е, действия, за които вие говорите във вашата информация – Спомнете си, че в Либия действаха 6 е, европейски държави, две от които бяха членове на Европейския съюз. Но Европейският съюз всъщност не е оправомощен да предприема с военни средства действия във връзка с е, отбраната и сигурността. Така че то, всичко това, което е, чухме, не е никак весело и смешно. Тази странна политика всъщност не е заложена в договора. И вие знаете, че ако продължаваме по този начин, рискуваме да развалим отношенията си с партньорите в НАТО. САЩ е, нееднократно е правила подобни изявления. Е, не бива да давате простор на вашата фантазия, когато е, определяме посоките на така наречената европейска политика за сигурност и отбрана – независимо от желанието на гражданите и от всичко това, което в крайна сметка е гласувано на европейско равнище. Предполагам, че е, ще трябва да се замислите, защото въпросът е много съществено. А, не, аз не смятам, че е въпрос на а, е, фантазия и плод на моята фантазия, това, че има бойни групи. А, Бях в Косово в последно време и ви уверявам, че отново, отново обсъждахме въпросите, свързани с политиката на сигурност и отбрана на Европейския съюз и тя е много актуална. Нямате думата в момента. Бойните групи, координирането на военните средства и действия, всичко това е, е нещо изключително важно, включително и за корабоплаването и за търговията на Великобритания. Спомнете си всичко постигнато в африканския рок. Ако вие действително сте заинтересован да пазите европейските интереси, би трябвало да направите справка и с договора, и да съобщите чрез представителите на вашия национален парламент и на вашата държава всичко, което смятате, че е от интерес за вашата държава на декемврийския ската среща на високо равнище. Но тогава на високо равнище ще се обсъждат тези въпроси, които вие току-що нарекохте смехотворни. И всичко това е предвидено, уверявам ви не само в мандата на конференцията, но и в договора от Лисабон, под който са се подписали нашите държавни ръководители. И това е крачката напред, която бе направена в сравнение с договора от Ница. НАТО също е част от договора. И всичко това, което се прави, е в крайна сметка едно допълнение към първичното законодателство, отнасящи се до НАТО. Много ви моля, не намесвайте нашият стратегически партньор САЩ. Всичко това, което правим, не е насочено срещу САЩ. Благодаря, господин председател. Ами, няма много какво да добавя към казаното от вас. Първо, мисля, че трябва да говорим с факти, защото когато говорите за фантазии, не бива и вие самият да бъркате вашите фантазии с действителността. Каква е действителността? Разполагаме с договорът от Лисабон, в който се говори за общата политика за сигурност и отбрана. Тази политика е действителност, приета от държавите членки. Второ, договорът от Лисабон, разработвайки обща политика за сигурност и отбрана по никакъв начин не поставя под въпрос ролята и на НАТО както и споразумението, което имат държавите членки с НАТО. Припомня ви, че някои държави членки на Европейския съюз не са членки на НАТО и че те също имат право да участват в някаква структура за гарантирана сигурност. И трето, по отношение на фантазиите, за които вие говорите, ще ви припомня, че вече от 3 години и до ден днешен в Обединеното кралство има генерален щаб на операция в рамките на обща политика, сигурност и отбрана по под, под ръководството на британски генерал и до момента не е никакви критики относно операцията, която се води срещу пиратите покрай бреговете на Сомалия. Така че нека моля ви да говорим с факти, а не с фантазии. Благодаря ви. Ja, е, wir nehmen ja jeden ernst und deswegen möchte ich zwei kurze Ще направя два кратки коментара по казаното от колегата Дартмут. Колега, Знаете ли, че най-пламенният привърженик на обща европейска отбрана и по-точно на европейска армия е министър на външните работи на Съединените щати от 50-те години Джон Фостер Далас. Второ, господин Дартмут. Изпитвам големи симпатии към Обединеното кралство. Иска ми се да не се отцепват части от него, именно възоснова на тези мои симпатии. Ако прекалите с антипатията си спрямо Европейския съюз, то със сигурност ще допринесете за това Шотландия в рамките на референдум да се прости с Обединеното кралство. Сър Робърт. Господин председател, аз винаги съм се застъпвал за това под комисията за сигурност и отбрана да бъде част от нашата комисия. Но аз ще се противопоставя на казаното от моя колега от Великобритания. Да, Действително, ние винаги сме настоявали за една политика на отбрана на общностно равнище. И би трябвало да го правим по един хладнокръвен, рационален, спокоен начин, по същия начин, както действахме в Африканския рок ако понякога имаме съмнения и тревоги, то това се дължи на факта, че не винаги е, Европейския съюз действа рационално. Моят колега е, е, Джефри Фан Орден също е изказвал такива тревоги в конкретни случаи. Но аз съжалявам наистина, че дебата се изроди в една посока насочена срещу отбранителната стратегия. Господин Дот. Има около 20 преки връзки и препратки от основната информация, които действително говорят за това, че става дума за пряко военно вмешателство. И аз не смятам, че е разумно да игнорираме този факт от дискусията, която водим в момента в дискусията. Председателят. Всъщност, вие не отричате с казаното от вас информацията, която аз давам. Потвърждавате единствено това, което е написано вътре. Виждам, че госпожа Луначек да, всичко най-добро на нашите ирландски е, приятели. Поздрави на вашият екип. Но, както казах, виждам неодобрителните погледи на госпожа Луначек и затова и давам думата, за да представи точката, за която отговаря. Всъщност в 4 часа трябваше да започнем с е, Европейската служба за външни действия. Междувременно вече доста се позабавихме. Аз съм докладчик е, в сянка за моята група по тази тема и затова е, бих желала да следваме дневния ред, да разгледаме и компромисите, които са подготвени и да представя вижданията на моята група. Благодаря на докладчика за е, доброто сътрудничество. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Ние успяхме да преодолеем някои от критичните е, бележки, е, макар че запазихме общо критичният е, дух към това, което предстои да се направи, за да придобие службата този характер, който е замислен първоначално. Мисля, че постигнахме ни добри е, компромиси по основните е, точки. Е, ще ви обърна внимание на седмият компромис. Франциска Бретнер ме помоли да обърна внимание на този факт. Става дума за превенция на конфликти по-нататъчни действия за подходящи действия за превенция на конфликти. И тук става дума за създаването на директорат именно в тази област, но това е, така да се каже, решение вече на едно по-високо равнище. Ние Струва ми се, е, имахме предвид нещо друго в първоначалния вариант. Но е, бихме могли да се съгласим с това предложение. Докладчикът и останалите докладчици в Сянка е, предлагат и още нещо, което утре ще се гласува от комисията. 34-то изменение става дума за реактивиране на Европейската система за преглед на финансовите инструменти. В миналото имахме е, проблеми с е, недостатъчна гъвкавост, е, с е, недостатъчна прозрачност и отчетност по отношение на финансовите средства, така че това е, е подчертано тук в това изменение. Говорихме за аташета за сигурност и отбрана и при предишната дискусия, която проведохме по темата, наистина бихме продължили да настояваме да се разглеждат нещата и от гледна точка на правата на човека, най-вече на фона на всичко това, което се случваше по време на арабската пролет. Положението на жените е, по време на диктатурата, а и по време на самите революционни промени. Така че е, нашите е, външни е, служби, е, мисиите ни би трябвало да е, подпомагат най-вече активистите на място с оглед на правата на човека. 56-то изменение. Всяка делегация на Европейския съюз би трябвало да а, а, разполага и с а, експерти по отношение на климатичните промени и да а, а, включва в правомощията си и, и обхвата на а, действието си и подобни теми. Това може би отива твърде далеч. Естествено, че е, имаме проблеми и с климатичните промени, и с е, беженците от е, въпросните региони, но може би трябва да помислим още веднъж за точната форма. 60-то изменение ние вече сме постигнали добро сътрудничество с Европейската служба за външни действия и с делегациите, но все още не е достатъчно това сътрудничество. И затова настояваме за обмен на информация между ЕСВД и Европейския парламент, като ЕСВД естествено би трябвало да предостави и информацията, която получава от делегациите, от мисиите на място компетентният отдел в комисията, в да би трябвало да имат предвид всичко това, което сме поставили като потребност от информация, за, не само в нашите резолюции и препоръки. Самата служба много често е представена на нашите е, дебати във връзка с нарушенията на правата на човека и знае е, колко много се нуждаем ние от актуална информация по тези въпроси, така че това е много важно. Е, освен това, представителството и в, по отношение на трети страни, чрез делегациите, чрез мисиите на Европейския съюз в трети страни. Ние сме представени всъщност и на двете равнища и по двете линии, но равнището на представителство е различно, би трябвало да се постигне едно еднаквяване и свързване на усилията. Е, това бяха в много кратка и бърза форма моите предложения. Вие предлагате е, съветник по климатичните промени, по социалните въпроси и така нататък, и така нататък, е, по въпросите на миграцията, на беженците. Добре. Е, вие предлагате най-вече климатичните промени и съветник по климатичните промени. Други предлагат съветник по културни проблемите на културата, синдикатите искат съветник по социалните въпроси и така нататък. Може би е, би трябвало да намерим едно по-общо е, определение за това, което искате да кажем. Е, мога да си представя, че в Бразилия би било уместно да има съветник по климатичните промени от гледна точка и на износа, но но в по-малки е, страни, където е, не бихме могли да създадем позициите съветник за всички тези отделни въпроси, за които се настоява, бихме могли да обединим нещата е, и да кажем, на, да кажем съветник по въпросите на търговията и развитието. Е, Желанието за гъвкавост може да остане, според мен. Колегата ми Гуалтиери подготви предложение, което ще бъде внесено устно във връзка и с климатичните промени, така че и, и с представителството в трети страни. Така че смятам, че е, трябва да изчакаме основнесеното изменение. Но а, е, да, вие сте прави. В а, е, трети страни имаме много често представители а, е, и по линия на мисиите, и по линия на а, делегацията на Европейската служба за външни действия. Трудно е, естествено, да се установи абсолютно еднакво равнище на сътрудничество, но би трябвало да се координират действията. И за това имаме и посланник там на място. Консултативният орган е едно подходящо е, предложение, именно от гледна точка на координацията. Колегата Салафранка искаше да се създава нов стратегически център за планиране, но такъв център вече съществува. Това мога да кажа до, за сега по вашите предложения. И Ще дам думата сега на Анеми Мелс Бротенброк от АОДЕ. А, в момента, в който Роберто иска да вземе думата, трябва просто да даде... Uh, Господин председател, от името на моята делегация, най-напред бих искала да благодаря на двамата съдокладчици за отлично свършената работа, както и за прекрасното сътрудничество. високо ценя усилията, които сте положили, за да отговорите на основните ни тревоги в предложените от вас компромисни изменения. Като цяло, напълно сме съгласни с а, този нов текст, с някои дребни изменения, но нищо съществено. С ваше позволение бих искала да се възползвам от тази възможност за да поздравя от името на моята делегация баронеса Аштън и нейният екип за постигането на споразумение между Сърбия и Косово. Това действително е огромно постижение за нея, за есв и разбира се за двамата министри на външните работи. Този компромис показва и колко полезна е новата служба за външна дейност. Искам само да кажа няколко думи относно тенденцията, която се забелязва в изказването на двата ми приятелка колегата Луначек от групата на социалистите и демократите. Ако се мога, мога да се обърна и на господин, към господин Брок в качеството ви на съдокладчик. Смятам, че би било погрешно да увеличаваме броя на фокусните звена и на специалните представители, защото може да се стигне до създаване на звена, където хората не, го, не работят в екип, а всеки работи по своята конкретна област. А не съм убедена, че това би било би облагодетелствало стратегията ни за интегрирани представителства, към които се стремим. Така че ние ще одобрим проекта, новият редактиран текст. Това, което имам да кажа към момента, още веднъж благодаря ви за добрата работа и доброто сътрудничество. Председателят, благодаря ви, права сте по отношение на специалистите. Понякога трябва да внимаваме, а сега от докладчите в сянка остава господин Танък. като ли е? не? Там на колегата, който го замества. Благодаря ви, господин председател. Ще си позволя да направя няколко коментара. Господин председател, сигурно ще се съгласите, че от една страна има хора, които желаят да превърнат представителството на Европейския съюз в посолства в пълното им право. И вие май сте сред тях, доколкото разбирам. Като всичко това е свързано с бъдещето на Европейския съюз като държава и важен участник на международната сцена. като е ясно, че те ще изпълняват всички функции на, на, на посолство по отношение на економическите, културни, социални въпроси, както и по отношение на отбраната. Но трябва да признаете, че има и редица критики към а, тази тенденция на развитие, критики на няколко равнища. Първо на политическо равнище, тъй като това неизбежно ще повлияе върху на суверенното представителство на отделните държави членки на практическо равнище се създава, се сблъскваме с финансови трудности. Факт е, че ЕСВД е доста скъпо начинание и съответно напълно ненужно. Предвид економическият контекст, в който се намираме, може евентуално да се обмисля такава възможност, ако се предвидят финансови съкръщения в други области, с които да се компенсира финансирането на тези представителства. А, е ясно, че за да се постигне някакво споразумение между 27-те държави членки по въпроси външната политика, имаме нужда от един добър работещ екип на равнището на съвета, а не от тази подбиваща великански размери нова институция. Благодаря ви. Роберто Галтиери, може би по-добре да изслушаме и другите колеги, преди аз отговоря. Благодаря ви, господин председател. Аз внесох 10 изменения по вашия доклад. И ще се радвам как, да чуя какво е отношението ви към а, тези изменения, защото в разпространението вас а, текст виждам само едното изменение ми е включено в компромис 13. Ако сравните двата текста, аз лично смятам, че компромис 13 не обхваща моето изменение 178, свързано с географското равновесие, за да уточня. Не разбирам защо да не повторим нещо, което вече сме гласували преди 2 или 3 години в резолюцията, прието на времето когато за първи път разглеждахме СВД и въпросът за географското равновесие. Така че въпросът ми е кога ще чуем позицията на съдокладчиците по измененията, защото такава няма към момента, а гласуването е утре. Прилага се много скорена процедура, която не дава възможност на вносителите на изменения да изразят своите тревоги. Не знам дали е има някакво заседание на докучите в Сянка, но доколкото разбирам, обсъждаме измененията днес, гласуваме утре и няма достатъчно прозрачност в цялата процедура. А относно единственото мое изменение, което е включено по някакъв начин, държа да отбележа, че според мен моето изменение 178 всъщност не е достатъчно добре включено във вашето компромисно изменение 13. Благодаря ви. Chairman, thanks very much indeed. Um, I, I just, having listened as we had a, a brief spat. че имахме малко по дискусия преди малко и а, се оказа, че колегата Пан Орден не винаги е на същото мнение като мен. Струва ми се, че и тук обаче става въпрос за разминаване между становищата не относно принципите за СВД, а относно това дали институцията функционира или не. Никой няма да противоречи, че всички имаме сериозни притеснения относно разходите, свързани с тази служба. в Камерата на общините беше проведен на получателна комисия, която публикува своя доклад и всъщност той не беше толкова критичен, колкото ние очаквахме. Но в някои случаи в представител на Европейския съюз, който може да бъде британски дипломат, но може да не бъде, може на практика да се е възползва от което ние правим тук заедно, колективно на европейско равнище. Защо ще си позволя да кажа, че политиката на правителството и консервативната политика в Обединеното кралство проявява агностицизъм към добродетелите на СВД, но не е напълно враждебно настроена. Имаме обаче нашите притеснения относно разходите, свързани с тази служба и това е основната ни критика. Well, as I am the coordinator, I will speak качеството си на координатор ще се изкажа официално от името на групата, за да няма никакво двусмислие. Не, това няма да е трета гледна точка, колега. Това ще бъде позицията на ЕКАРЕ. Става дума за равновесието. Европейската служба за външни действия вече действа от известно време. Одобряваме създаването на тази структура, но искаме разумно разходване на бюджетните средства, най-вече що се отнася до разпределението им. Трябва да отдадем дължимото на Кати Аштън. Of the agreement, uh, the Iranian sanctions are clearly за подписването на споразумението между Прищина и Белград. Не мисля, че някоя държава сама по себе си би могла да допринесе за подписването на това споразумение, но Европейският съюз успя. Същото въжи и за действията ни спрямо Иран, както и за мерките спрямо Африканския рок и Сомалия. Имам предвид политиката за борба с пиратството. Мерките за борба с пиратството в държави като Мали, като Сомалия не могат да бъдат предприяти по-отделно от някоя държава членка. Като се вземе предвид всичко това, възприемаме създаването на Европейската служба за външни действия. Обединеното кралство, Полша, Чешката република всички наши национални делегации в ЕКРС смятат, че службата за външни действия трябва да бъде по-ефективна, най-вече по отношение на реализирането на икономии трябва да бъде по-ефективна, като се има предвид, имат предвид инвестираните в нея средства. До момента не съм бил свидетел на мерки за съкръщения на средствата, например в делегациите. Всяко едно правителство в момента в условия на строга бюджетна дисциплина се стреми да реализира економии. И искаме да видим дали Европейската служба за външни действия може да повиши ефективността на работата си в това отношение. ЕКАРЕ не е като цяло враждебно настроена. Не се отнасяме и с недоверие към службата. По-скоро сме за нейното съществуване, но би ни се искало тя да е по-ефективна, като се имат предвид инвестираните средства в дейността й. Благодаря на колегите. Ще се опитам набързо да отговоря на повдигнатите въпроси. Ще разясня и някои от компромисните изменения, които предлагаме. Що се отнася до звената за контакт, няма какво да добавя към казаното от Елмър Брок. Стремим се към цялостен подход, т.е. да избегнем дублирането. Ако в рамките на всяка политика на Европейския съюз се предвиждат паралелни, дублиращи се функции, то с това няма да постигнем целите, предвидени при създаването на СВД и при приемането на договора от Лисабон. Що се отнася до създаването на подходящи структури, предлагаме компромиси. И Името на новата структура също е част от работата ни. Зелените предлагат компромис. Ние решително отстояваме създаването на структура. Отстояваме, както е описано и в изменението за платформата за управление при кризи, обединяването на различни функции. С радост отбелязвам, че либералите са удовлетворени от работата ни. Оценявам и приноса им към нашата работа. В устното компромисно изменение има препратка към свързващата клауза. Има и препратка към конвенцията. Това са две предложения, които бяха представени от либералите. Показаното от господин Сариош Волски – Разбира се, компромисът не отразява изцяло неговите изменения. В противен случай не би имало нужда изобщо да се изготвя компромис. Просто щяхме да поставим плюс на списъка за гласуване. В нашия компромис се отчита един съществен елемент, а именно необходимостта всички действия да осигуряват балансирано географско представяне. Трябва да се предприемат всички необходими мерки за географско представяне. Това се заявява в изменението ни. Не сме отразили втората част от вашето изменение. Както казах, в противен случай нямаше да има нужда от компромис. И не мисля, че компромис, който би бил по-близо до вашето изменение, би се ползвал с одобрението на мнозинството. Изготвили сме компромис, който отчита различните становища и призовава за всички необходими мерки за установяването на балансирано географско представяне. Както каза Елмар Брок преди малко, Мария Мунис предложи различна формулировка. Не би било подходящо да се упоменават различните процентни стойности, що се отнася до представителството на жените. Но ще отчетем, че няма достатъчно жени на ръководни постове в СВД. Това ще бъде упоменато в текста компромисите се опитваме до голяма степен да отчетем внесените изменения. Разбира се, има различия по някои точки. Те ще си проличат при гласуването по измененията. В някои изменения се съдържат предложения, които решихме да не включваме в доклада. Има някои аспекти, които е по-добре да се включат другаде. Например, аспекти свързани с с бюджета, намаляването, увеличаването на бюджета. Тези аспекти трябва да бъдат включени другаде, тъй като в нашия доклад се говори само за прегледа на дейността на СВД, не за бюджета. Има различия, но въпреки това оценявам конструктивния подход на нашия председател. Има някои различия, например във връзка с липсата на отражение върху бюджета, бюджетната неутралност. И сега мога да предам штафетата на нашия председател, за да обобщи. Благодаря, господин председател. Проблемът според мен е сериозен, защото в доклада, който предлагате, отстъпваме от становището на парламента, за което бе взето решение през 2010 година. Искам да ви попитам защо защо не е предвидено достатъчно време? Защо не е предвиден подходящ механизъм за обсъждания? Обсъждаме доклада днес и ще го гласуваме утре. Нямаме достатъчно време за разисквания. Не бе организирано дори заседание на докладчиците в сянка. И като че ли нарочно се прилага точно тази процедура. Второ. Господин Гуалтиери, във вашата формулировка заменяте моята формулировка географска представителност с географско представяне. С това напълно измествате смисъла. За да се справим с недостатъчната географска представителност в СВД, съгласно решението за създаването на СВД и съгласно съответната резолюция на Европейския съюз, за да се предприемат определени действия съгласно документа на съвета, най-вече, що се отнася до адекватното представяне на всички нива и във всички категории. Аз цитирам член 6 от решението на съвета. Съгласно този член наемането на персонал трябва да се основава на заслугите на кандидатите, като се установи обаче и балансирано географско представяне от всички държави членки. Прегледът на дейността на СВД трябва да отчете този въпрос. Т.е. очакваме от госпожа Аштън да се заеме с него. Очакват се предложения за допълнителни конкретни мерки за коригиране на вероятен дисбаланс. Повтарям, допълнителни конкретни мерки. Същото се заявява и в резолюцията на Европейския парламент. Цитирам точка 7. Европейският парламент смята, че допълнителните конкретни мерки, съгласно член 6 алинея 6 от решението на съвета, за укрепване на географския баланс, трябва да предвижда действия аналогични на действията, предвидени в съответния регламент на съвета. По всичко личи, че няма напредък във връзка с географския баланс, че нещата не са се подобрили. Преди три години взехме решение, че ако не се постигне конкретен напредък, ще се наложат коригиращи мерки. Ясно е, че Европейският парламент следва да изиска такива мерки. В противен случай ще се отклоним от курса си. Знам, че въпросът е спорен и за това предлагам да се отложи гласуването утре. Нека си отделим повече време. Господин Гуалтиери, господин Брок, във вашия доклад отстъпвате от вече постигнат компромис. Отмятате се от компромисите, от отстъпките, за които се споразумяхме преди три години. Председателят, надвишихте си времето и само ме дообъркахте. Господин Чип. Przejrzeć dane dotyczące tego. Благодаря, господин председател. Имах възможност да се замисля по темата и да поработя на основата на някои данни под темата, която бе засегната от господин Галтиери. Действително през 2010-2011 година ние сме получили данни е, и виждаме, че е, желаното равновесие не е постигнато 25%. Е, чистата аритметика показва, че действително новите държави членки са представени много по-слабо Естествено, че моделът, към който се стремим, е, изглежда по-различно. Липсвате ни около 10%. Е, така че е, е, решението на съвета, резолюцията на парламента по тази тема предвиждат е, едно съвсем друго разпределение и ние би трябвало да се съобразяваме, включително и със собствените си решения. В е, точка 30 е, се говори за засилване на е, усилията за постигане на повече равновесие по отношение на представителството на двата пола и така нататък. Този е, въпрос също бе въпрос, по който сме обсъждали много интензивно още през 2010 година отделните аспекти. Така че Очевидно, е, неблагоприятните резултати в момента само наливат вода в мелницата на онези, които очевидно така и така са скептично настроени и се подсмихват в момента, когато говорим за е, липсата на равновесие. Би трябвало да действаме по-рационално и по-съществено, по-обективно. Е, е Нека първо да спомена, че е, доклада Галтиери Брок е, е обсъждан в комисията е, многократно, независимо от това, че и миналата седмица най-вече, независимо от това, че аз не винаги съм присъствал на заседанията и на дискусиите. Имахме и заседания с докладчиците в Сянка също миналата седмица. Да, миналата седмица имахме заседание с докладчиците в Сянка, а вие не сте докладчик в Сянка на НП. Да, в четвъртък сутринта имахме заседание на докладчиците в Сянка. Петрикс, благодаря господин председател, благодаря ви за възможността да коментирам този е, в общи линии чудесен доклад, който се представя в един изключително важен момент, когато през е, юни и юли ще имаме възможност е, да очертаем е, по-нататъчната посока на действия заедно с Европейския парламент. Ролята, е, положението на е, отделите и звената за управление на кризи ще бъде определена тогава, вече окончателно. Ще мислим също и за е, довършване на нашето е, на изграждането на нашите делегации в е, отделните страни. Така че е чудесно това, че можем да обсъдим по-подробно проблемите. Нека да помислим за основните моменти е, споменати и в доклада, свързани с е, приоритетите за развитие на е, ЕСВД. Естествено, че делегациите са в центъра на нашето внимание. Вие предлагате един по-общ, е, един цялостен подход. Е, заетите в е, делегациите да отговарят и за климатични, и за социални и проблеми, и за въпроси на културата и така нататък. Естествено, ще бъде много трудно за е, някои от е, делегациите, в които няма достатъчно персонал, да се справят с всички тези въпроси. Географския баланс е много важен въпрос. Както знаете, е, нещата опират до е, бюджета и финансирането на дейността. Има исторически причини, поради които за сега новите държави членки не са представени в достатъчна степен, така както се предвижда в препоръките и решенията на съвета и на Европейския парламент. Нашите изчисления се опират на настоящето 80% от е, служителите АД и от е, служителите АСТ всъщност е, са от именно тези нови държави членки. Но по отношение на водещите, на ръководните позиции, действително има такъв дисбаланс. Комисията би трябвало да се погрижи за адекватно представяне на всички държави членки. Струва ми се, че цифрите, които са предоставени, показват, че е отбелязан напредък. Две държави членки се характеризират с определен превес е, по отношение на числеността на служителите си, но това са стари държави членки е, и е, те са и най-големите в Европейския съюз по броя на жителите си. Ние е, се стараем в рамките на конкурсите, които провеждаме, да подберем е, най-добрите, най-подходящите специалисти за определени постове и вече е, постигаме добри резултати, е, както по отношение на географския баланс, така и по отношение на е, равенството на половете или едно по-добро съотношение между представителите на половете. Позволете ми, господин председател, да благодаря на всички членове на е, вашата комисия, с която работим чудесно и чието е, предложения ценим високо. Ценим и това, че отдавате дължимото на усилията и резултатите, които постига върховният представител в областта на външните действия и дипломацията на Европейския съюз. Ние сме млада служба но о, сме много мотивирани и смятаме, че ще можем да продължим в духа на договора да развиваме нашата дейност. Роберто и аз ще премислим още веднъж въпросите, които бяха засегнати във връзка с географския баланс. Нека да се върнем отново на е, представителството на новите държави членки. Вие се оплаквате, че не сте достатъчно представени. Аз мога да ви кажа, че Германия, страната от която съм аз, е всъщност е, също е, пренебрегната и недостатъчно представена, независимо от това, че е голяма държава и стара държава член. В случая обаче нещата се дължат най-вече на това, че някои от държавите и правителствата са много по-активни и настойчиви и се опитват по някакъв начин да наложат междуправителствения подход. Европейската служба за външни действия би трябвало да премине към подбор на служителите си по същия начин, е, както се подбират и служителите в е, е, другите институции. Провеждат се изпити, конкурси и представителите на Полша би трябвало да се явяват на тези конкурси ако ги печелят, тогава ще има страната и повече представители в СВД. Но когато се упражнява натиск от страна на определени правителства е, и се е, заобикалят конкурсите, се стига именно до е, едно неравновесие, за което вие говорите. Тези 80% се дължат на голяма степен и на това. Нещата във всеки случай са регламентирани в член 6. Ние ще продължим естествено да следим географския баланс, ще работим по този въпрос, ще продължим да следим и съотношението на представителите на двата пола, за да се постигне е, по-голямо равновесие. Но по тези въпроси ние постигнахме съгласие с е, е всички докладчици в Шенка, с които се видяхме на заседанието в четвъртък сутринта миналата седмица. При един такъв доклад човек трябва да е готов за критика и за това, че не всички ще одобрят всяка дума, която е записана. Всички колеги имат отношение, защитават и неопределени интереси, но ние предварително знаехме, че темата е спорна и е, не можем да се надяваме на 100% одобрение от всички. На колегите от е, Великобритания ще кажа да, държавите членки са суверенни и по силата на договора са задължени да участват в общата политика, е, външна политика и политика за сигурност. Това също е записано в договора. Някои не са доволни от това, че не сме отдали е, достатъчно внимание на климатичните промени. Всяка делегация е, би трябвало да се е, основава в е, действията си и на анализите, които са направени по отношение на опазване на околната среда, включително и климатичните промени. В някои от малките страни е, един служител ще отговаря и за климатичните промени, и за социалните въпроси, и въпроси на културата, образованието и така нататък. По друг начин не бихме могли да решим въпроса. Би било неразумно и нерационално да се предвиждат съветници по климатични промени, социални въпроси, културни въпроси и така нататък. Роберто. Really, I have nothing particularly to add. Нямам нещо специфично, което да добавя. Може отново да разгледаме, да разгледаме редакцията на въпросното компромисно решение. Аз лично не виждам голяма разлика между представителност и представяне. Съществото е, че говорим за всички необходими мерки за поправяне на тази слабост. Струвам се, че това е напълно достатъчно. Затова смятам и, че редакцията е уместна. Вече отново може да видим дали с някаква промяна ще може да я подобрим. Не мисля, че имам какво друго да кажа. Добре. Така такъв случай трябва да вземем предвид а, населението, а, предвид, защото в а, няколко държави се съдържа 19,5% от населението и 18% от а, служителите. Така ли е, господин Ячек? Не трябва, всъщност говорим за 17% представителство при положение, че трябва да бъдат 26%. Тоест 12-те нови държави представляват 26% от населението, така ли е? Не трябва да използваме тук критерии, които взимат предвид не само броят на населението. По население говорим за 19,5%. Не знам Не съм запозната с референтната стоеност Кинък, която вие споменавате. This... Добре, ще продължим нататък. Тук говорим за проблем с редакцията, а не за някакви разминавания в подхода. Благодаря ви, ще вземем предвид казаното в рамките на тази дискусия и се надявам, че ще постигнем окончателно консенсус преди гласуването утре. Благодаря ви. No, it's not, not quite. it? Hmm? It's not quite, Frau Nates, wir haben noch eine Stellungnahme, die Sie Предстои да обсъдим още едно становище, което ще представи госпожа Нец. Става дума за годишния доклад за 2011 година относно защитата на финансовите интереси на Съюза, борба с измамите. Uh, благодаря ви, господин председател. Замествам колегата Рената Вепер, която е докладчик по това становище, която също така ръководи и мисля за наблюдение на изборите на Европейския съюз в Парагвай и все още не се е върнала от това посещение. И затова тя ме помоли да представя накратко нейното становище и аз се съгласих. Позволете ми от нейно име да кажа следното. Тя подчертава значителното значителният напредък отбелязан през 2011 година по, относ... по отношение на възстановяването на европейски ресурси, неправилно изплатени по различни инструменти, като например инструмента за предприсъединителна помощ. В становището и също така се приветстват инициативите на комисията през 2011 година, като например плана за действие срещу борбата с трафик на цигари и алкохол по източната граница на Европейския съюз, както и включването на разпоредби за борба срещу измамите в новите или предоговорени двустранни споразумения на Европейския съюз. Становището също така приветства и реформата на ОЛАФ, която включва, между другото, и възможността за сключване на административни споразумения на ОЛАФ с трети страни, с което да се увеличат възможностите на ОЛАФ да се бори срещу измамите в области, свързани с външната дейност на Европейския съюз. Едновременно с това в становището се изисква от Европейската комисия да подобри своите механизми за контрол, за да се гарантира правилното разпределение на използване на средствата като се вземат предвид заключенията от годишния доклад на Европейската сметна палата относно бюджета на съюза за 2011 година. В доклада на Сметната палата се заявява, че някои от нередностите не са били открити от контролните органи на комисията. В друга част от своя доклад докладчикът предлага да се включат разпоредби за борба срещу измамите в всички споразумения с трети страни и да се вземат предвид препоръките на Европейска сметна палата, свързана с външната дейност на Европейския съюз по отношение относно разширяването на мандата на мисиите на Европейския съюз в чужбина с цел по-ефективно освояване на средствата. Докладчикът е внесъл три изменения, свързани главно с подобряване на финансирането за правоприлагащите власти, както в Европейския съюз, така и в трети страни, свързани с по-добрата защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Измененията, внесени от други колеги, със сигурност ще допринесат добавена стойност за споразумението, като, например, изменението свързано с трансграничен характер на измамите, включването на разпоредби за борба срещу измамите, в рамките на многодишната финансова рамка, както и необходимостта да се засили борбата срещу митнически измами. Колегата Вебер също така има и няколко коментари по някои изменения внесени от други колеги. По отношение на изменението внесено от колегата Микаел Галер, Изменение номер 1. Рената Вепер предлага да има разделно гласуване. По това изменение, защото според нея втората част от изменението на господин Галер не, неправилно цитира изрично Македония и Харватия. Госпожа Вебер също така иска разделно гласуване по изменение 9 от а, госпожа Фласкова Бенова. Или по-скоро госпожа Вебер препоръчва да се гласува против това изменение. Тя смята, че рисковете за здравето колкото и да са уместни, не са основен предмет на това становище. Това е, уважаеми колеги, казаното от основното съдържание на становището, изготвено от госпожа Вебер, което ще обсъдим сега. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на господин Михаил Галер, който е докладчик в сянка на НП по този доклад. Имам няколко коментара. Той не може да вземе участие в нашето заседание, тъй като е на мисия в чужбина. Първо, благодари на докладчикът госпожа Рената Вебер за свършната от нея работа. Нейното проекто становище съдържа много важни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид в становището на Комисията по външни работи. Има редица проектоизменения, които са с цел допълване на основните цели на на външната дейност на Европейския съюз. Чухме реакцията на госпожа докладчика относно неговото изменение номер едно. Ще го осведомя господин Галера за този коментар. Още има пет изменения и мисля, че сега е момента да ги представя. По изменение второ, по параграф втори, Европейската сметна палата установи, че механизма за контрол на Европейската комисия не е достатъчно ефективен ефикасен. Ето защо ние смятаме, че комисията трябва да предприеме мерки, взимайки предвид препоръките на Европейска сметна палата и нашите препоръки в процедурата по освобождаване на отговорност. Пар... Изменение трет, по параграф 3 смятаме, че в рамките на новата многодишна финансова рамка трябва да се засилят разпоредбите за борба срещу измамите, както и мерките за обезкуражаване на измамните дейности в националните бюджети. Следващото изменение по параграф 5 по отношение на споразумението с трети страни трябва да се разработи стандартна клауза за борба с изменението, като се включва във всяко споразумение. И накрая по параграф 6 има слабости в а, процедурите за обществени поръчки и обществени търгове. Тези в а, в рамките на СВД тези практики трябва веднага да бъдат поправени, защото е важно в една ново създадена институция да се наложат добри практики. Господин Галер се надява да приемете неговите предложения. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Аз замествам нашата докладчик в сянка, господин Пиналаки. Да, може да благодарим на докладчика за изготвената от, от нея становище. Той има няколко предложения за изменения подчертава в частност необходимостта да се засили борбата срещу митническите измами, предвид факт, че измами се извършват все по-често при трансгранични операции трябва да има по-силно международно сътрудничество. По отношение на ОЛАФ, господин Алак Лаки е съгласен, че трябва да се реформира службата, за да се подобри нейната дейност. Да също така приветства ускоряването на процедурата на преразглеждане на регламент 1999, тъй като той трябва да влезе в сила и да действа възможно най-ефикасно и възможно най-бързо. Благодаря ви. Председателят, думата има докладчикът. Очаквах вече някои от измененията. Някои според нас не са полезни, други бихме приели. Не е добро според нас изменение номер 2. Би ни се искало да се проведе разделно гласуване по изменение 1 на колегата Михаил Галер. Не подкрепяме предложената от колегата Галер допълнителна формулировка по тази точка. Това е всичко от моя страна. Ако правилно разбирам информационната бележка, която ми е предоставена, бихме подкрепили повечето от останалите изменения. Благодаря ви. Позволете ми един коментар. На 27 май ще ни посети министър Кошара и председателят на парламентарната асамблея на ООН. Двамата господа могат да ни посетят само на този ден, 27 май. Не е предвидено тогава заседание на нашата комисия. Следва ли да предвидим заседание, за да можем да разговаряме с тях. Не виждам възражения, но трябва да попитаме и координаторите. Искате ли да ви изпратим доклада за посещението в Бразилия в писмена форма или искате да обсъдим посещението сега. Господин Милан Мон, за вас няма проблем, тъй като вие бяхте в Бразилия. Госпожа Нет, би било чудесно, ако ни го изпратите в писмена форма, господин председател. Добре, но нека и кажа нещо. Трябва да поставим в по-голяма степен ударението върху Латинска Америка. Не само заради, поради това, че Бразилия е сред страните БРИК. Бразилия е важна страна от економическа и стратегическа гледна точка. Към посещението ни в Бразилия бе проявен голям интерес, но имаше и много недоразумения, тъй като не посещаваме редовно страната. Според мен трябва по-редовно да провеждаме разисквания с бразилската страна. Трябва да проявим повече постоянство в отношенията си с бразилския парламент. Не бива Европейският съюз да оставя това на други страни. Трябва да активизираме контактите си с Бразилия. Господин Танък, съгласен съм с вас, че трябва да направим повече във връзка с Латинска Америка. Жалко е обаче, че Бразилия се е превърнала в местна свръхсила и не предприема нищо тук в Европейския съюз, за да активизира контактите си с европейски парламентаристи и по-точно с нашата комисия по външни работи. Вече от 40 години съм тук и не съм разговарял никога в качеството си на парламентарист с представители на Бразилия. Разговарял съм с представители на други страни от региона, но не и с бразилци, което е жалко, тъй като говоря техния език много добре. госпожа Гомеш. Бразилското посолство се опитва да работи с нас. Има вече някакви установени връзки, например, на ниво Меркосур. Нашето посещение бе много важно. Мисля, че това бе първото посещение на делегация на Комисията по външни работи с цел политически консултации. И бразилската страна наистина имаше нужда от такива политически консултации, тъй като има много недоразумения в отношенията ни с Бразилия. Много погрешни представи и посещението ни там ни даде възможност да поправим някои от тези погрешни представи и недоразумения. Бразилската страна осигури срещи на високо равнище. Не се срещнахме с ам, Дилма Русев, но се срещнахме с господин Лула, например. Мисля, че бе много важно да проведем тези консултации. Господин Брок свърши добра работа като ръководител на делегацията. Сигурна съм, че ще изградим нови отношения с Бразилия и така ще отговорим и на тревогите на господин Танък. Съгласен съм с вас за това, че Латинска Америка е особено важна. Имам едно предложение, господин председател. Предлагам следния компромис. В момента, в който се изготви писмения доклад за посещението, нека организираме разисквания. Така ще имаме възможност предварително да дадем информация на колегите си. Би било добре тези разисквания да не се поставят като последна точка в дневния ред. Наскоро в Венецуела и Уругвай имаше промени, затова е много важно да проведем дебат за Латинска Америка. Благодаря, господин председател. Мога да се съглася с казаното от Ана Гомеш. Посещението бе много полезно. Може би за пръв път Комисията по външни работи посети страната. Наистина бе много интересно. Промени се и моята гледна точка. Както каза господин председателя, това пътуване бе повратна точка в нашите взаимоотношения, в разговорите ни с Бразилия. Трябва да продължим диалога с Бразилия, да сме наясно колко е важен той. В момента Бразилия като че ли повече залага на отношенията юг-юг и е позабравила, че има и страни от севера, които заедно с нея искат да се изправят пред световните предизвикателства. Господин Брок, Президентът Лула и аз се споразумяхме за това Германия и Бразилия да стигнат до финала на световното. Бразилия в момента търси нови възможности, не иска да е изцяло обвързана с БРИК. Малко се дразни и от отношението на Съединените щати и затова все повече отправя поглед към Европа. Тази това лято ще излезе с предложение за Меркосур. Може би Аржентина се движи към следващ държавен фалит. Сега Бразилия знае, като се има предвид и случващото се в Уругвай и другаде в региона, че трябва да поеме водеща роля на ниво Меркосур. Трябва да вземем предвид това. И както каза Чарлз, в момента ще имаме по- голям интерес от активизирането на отношенията си с Бразилия, тъй като тя вече обръща поглед и навън. Благодаря ви. До утре. Ich habe alles durcheinander